d'aide aux plus démunis sont inversées. En clair, nous prendrons le 18. Е, е, точка 18 ще разгледаме на мястото на точка 19 и по искане на госпожа Моран Шартие ще започнем работа утре с, с е, резюмето за двете тристранни срещи е, за, по двата доклада за електромагнитните полета и Европейския социален фонд. Ако нямате възражения по дневния ред с изменения, за той се определя. Съобщение на председателя, следваща точка. Няма. И трябва само да ви кажа, че заседанието се излъчва по интернет. Третата точка от дневния ред трябва да разгледаме измененията към 6 проекто документа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджет. Euh, по всичките документи бяха внесени в срок 15 изменения, 4 по бюджета на 4-те е, агенции под компетенциите на нашата е, комисия. Едно за Европейската фундация за подобрено условията на е, живот и труд, за, за Агенцията за безопасност и здраве при работа и за обучение. Последващия текст получихме едно изменение. по общата освобождаваната отговорност. Четири изменения, господин Норис, С трите първи съм съгласна. А по четвъртото съм против първата част. И предлагам устно изменение към втората част на това изменение, гласящо... Uh, in the light of... В светлината, в светлината на изпълнението и развитието на а, общата сума на апроприациите и поетите ангажименти и по-специално 65% от общата сума в социалния, в фонда за кохезия. Предлагам ви е, да, се, да представим всички изменения да, и, и после да ги обсъдим в дискусия. По какво е? La, la faiblesse de la programmation budgétaire propose d'ajouter. По агенция СДФ има изменение на госпожин, господин Ури. Той критикува е, програмирането. Струва ми, че изменението е малко прекалено. Във второто изменение той иска структурните мерки за изправяне на сегашната ситуация да бъдат взети под внимание. И смятам, че това изменение трябва да бъде прието. Предлагам и устно изменение, което а, въжи и за следващите текстове, което дава възможно да се влезе след. Призовава за по-добро използване на центр... препоръките и на агенциите. когато се изобразяват макроекономическите показатели и годишните ан... анкети. По отношение на Фундацията за подобряване на условията на живот и труд предлагам следното основно изменение –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 Тоест, тук е по, един израз, който е, представих и по предишния доклад. По Европейската агенция за безопасност и здраве при работа същия дух предлага мусно изменение, чието начало гласи. Occupational safety and health can make a significant contribution to increasing the employment rate from the current 69% to the 75%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 Предлагам два, две изменения. Те са в същия дух, който предложих за останалите. Припомняме, че стратегията 2020 се прилага не само в Европейския съюз, но дава потенциал и за страните кандидатки и за нашите съседи. И може да помогне за техните реформи. За това приветства приноса на реформата в фундацията към развитието на човешкия капитал в страните партньорки. Също е, насърчава продължаването на работата по знаковите инициативи, е, програмата за нова работа и нови умения, така както беше текста и до тук. Още две изменения има едно от е, Чабаори, където се казва следното. still remain unsolved, although the Commission has been asked in the past to solve these problems. Um, it, will, it would be covered by an amendment. Това може да бъде покрито от изменението от Александър Саркас, но мисля, че тук трябва да подадем и едно устно изменение. Връщам се на френски. Проблема с договорите е проблем, който не е свързан с комисията. Не е свързан с седалището, по-скоро с регионалните власти, така че ви предлагам едно основно изменение, за да се изясни е, това предложение и трето изменение на госпожа Клим, което е приемливо за мен и което а, обяснява поетите от агенцията ангажименти и обяснява начина по който се разходват средствата. Така, и след това агенцията за обучение. Не, не, това е общия текст. За капацитета за финансово управление на различните агенции в, този, в тази област. Джин Ламбер е внесла изменение. Тя в това изменение се уточнява сътрудничеството между различните органи, така че ви предлагам да приемете това изменение. И и включваме едно устно изменение, което всъщност направих в а, същото, което предложих за предишните а, точки. Господин Ори. Е, sok mondani valóm nincs. Е, е, azt látom, Нямам какво да добавя. Виждам, че повечето от предложенията, които направих, са прияти от докладчицата. Вие отхвърлихте някои от измененията, но по принцип аз приемам вашите устни изменения, така че подкрепям предложението, така както сте го направили. Благодаря много. Има ли други желащи да се изкажат? Да. Исках само да ви кажа, че нашата група е готова да подкрепи измененията, които внасяте, защото смятаме, че по този начин ще подпомогнем агенциите, които наистина ни помагат да постигнем целите, залегнали в е, стратегията 2020. Сам и аз също искам да кажа, че подкрепям измененията. Комисията иска ли да вземе думата? Не, комисията се съгласява с становището така както е представено. Значи, първо, според мене, най- най-важното е да има оптимизиране на взаимодействието между различните агенции и различните органи. Второ, проблема с агенцията, чието седалище е в Торино и, и и споразумението за установяването на седалище. Странно, защото обикновено властите се борят а, да има агенции на територията на даден регион или страна, същевременно има известни проблеми за окончателното подписване на споразумението. Просто става дума за компетенции на регионално и национално равнище, но в крайна сметка това е в областта на субсидиарността, така че ние няма да се произнасяме по това. А колкото до СДФОПа, от отсъствието и неназначаването на директор от години вече е положение, което е абсолютно незадоволително, но не само ние отбелязваме това. господин Болан, някой ще вземе ли думата вместо него? Е, съжалявам, ама той, той е в друга комисия, но тук би трябвало да представи своя доклад. И така да минем към десета точка. Доклада на госпожа Юта Стайнрък. Докладчици в сянка присъстват. Господин Ори, господин Бенян е също тук, госпожа Ламер. Така че ви предлагам да минеме към десета точка, докладът на Юта Штейнрък, е прилагане на директива 2004-25 относно предложение за а, сливане. Предлагам ви да приемеме седми компромис, който обединява измененията, които са били внесени. Става дума за 21 изменения. Становище което предлагаме за Комисията по правни въпроси. Госпожа, имате думата. Добро утро. Смятахме, че ще е много трудно да постигнем компромиси между различните политически групи, но в крайна сметка след като обсъдихме и отхвърлихме няколко предложения, успяхме да постигнем компромис след едно единствено заседание, така че благодаря на колегите за отличното сътрудничество. Струва ми се, че успяхме наистина да отчетеме интересите на, за, на економическото развитие от една страна и да подсилиме позицията на трудещите си. А, има съответствие с разпоредбите на залегнали в директивата за правата на трудещите си. За нас социал-демократите е много важно в случай на сливане или на а, а, закупуване на от едно предприятие от друго, да се запазват социалните права и на а, работещите си. Просто няма нищо сложно в цялата тази работа, господин Ори. Благодаря, господин, госпожо председател. Аз съм Съгласен с е, предложеното от госпожа Штанбрук. В началото ние бяхме обезпокоени до известна степен, защото считахме, че няма достатъчно реалистичен подход. Тоест много добри намерения за е, работещите, и ни се струваше, че малко прекалено е, но успяхме да се споразумеем, изготвихме добри компромиси, те отчитат правата на работниците и същевременно не слагат никакво препятствие пред начина на функциониране на отрасъла или на индустрията. Тоест, компромисите, които изготвихме, вече можем да ги подкрепим. Филип Бенян. Благодаря на докладчикът действително много конструктивни бяха заседанията на докладчиците в Сянка, много положителни предложения за компромисни изменения. Имахме основни различия по време на нашата работа, но в момента стигнахме до текст, който в голяма степен можем да подкрепим. На заседанието на докладчиците в Сянка бях съгласен да подкрепя всички е, компромисни изменения, освен едно, т.е. 6 от 7. Много големи отстъпки направиха всички страни и смятам, че текста вече е напълно приемлив. Няма да подкрепим е, компромисно изменение А, защото считам, че по-нататъчна либерализация и регламентиране Тоест идеята, че либерализацията е отрицателна, не е приемлива за нас, т.е. няма да можем да се съгласим с нея. Всички бъдещи изменения в е, европейската е, регулаторна система не бихме казали автоматично, че са добри. Но това е малко несъгласие. Смятам, че свършихме много добра работа. Съгласна съм с подхода на докладчика и подхода на колегите от другите групи. Благодаря. Благодаря. Има ли други искания за изказване? Не? Комисията тя няма представители в момента. Добре, тогава давам отново думата на докладчика. Съвсем кратка бележка. В отговор на изказалите се, мисля, че горе-долу всичко беше казано, но трябва да мислим и за последиците от либерализирането. Ние виждаме известни такива последици сега в Европа и не трябва да забравяме, че работещите и мъже и жени за нас, които работим в комисията по заетост, те трябва да заемат основно място, работещите. Защото в последните няколко десетилетия видяхме либерализацията в Европа, която почти винаги донесе неприятни негативни последици. Смятам, че не трябва да забравяме това и трябва да бъдем критични. Трябва да има известни елементи на защита. Добре. Председателят в такива случаи можем утре да гласуваме проектостановището. На 19 е, март ще излезе становището, след това нашата докладчица ще го представи в Комисията по юридически въпроси. И също ви е, призовавам да участвате в е, работата на докладчиците в Сянка и докладчика на Комисията по юридически въпроси, защото това е единствения начин да настоим на своите позиции, макар че не се предвижда изрично в правилник. С което... Господин Болон, тук е ли? Не, не смятам да давам думата на асистента му. Вече е време. Точката му беше предвидена в дневния ред. Госпожо Шаш... Давите ли резултатите от тристранната среща по електромагнитните полета. Да, почакайте. Ще отидем, ще избързаме напред и ще разгледаме точка 41. Обмен на мнения по с резултатите от тристранната среща за директивата магнитните полета. Благодаря, госпожо председател. Искам да информирам колегите от вашата комисия за развитието след тристранната среща. След една първа среща, на която установихме контакт през началото на януари, на която имахме известни трудности, трябваше съвета да навлезе а, в същината на проблемите, свързани с новата директива, предвид а, факта, че тя е изключително техническа. И за първи път вчера имахме една реална тристранна среща, в рамките на която Обсъдихме много изключително важни точки, по които сме напълно съгласни, което утвърди метода на работа, прият от Комисията по заетостта и социалните въпроси, защото нашата председателка искаше да се е, възприемат наново едни а, изменения, които приближават нашия текст до текста на съвета, който много евалюира след няколко поредни председателства. Благодарение на този начин на работа в, нашата, в комисията по заедостта успяхме да постигнем съгласие по огромен брой въпроси. По кои все още имаме спорове? Първо, измерването на дългосрочния ефект. За анекдота ще ви кажа, че с нощи вечерта съветът представи експерт. Но, слава Богу, нашата група вече беше слушала този експерт и това ни спести време. Трябва да се споразумеем по формулировка на термина дългосрочен ефект И а, Европейската комисия иска да е, има гаранции, че ако има доказан дългосрочен ефект, ще има незабавна реакция на Европейския съюз. Второ, срока за транспониране. Спомнете си, че тази тема се обсъжда отдавна трябва да из, излезем от оттъпкания път. Имаше, има директива от 2004 година и с нощи съвета и комисията предложиха 3 годишен срок за транспориране. Ние не бяхме обсъждали това. но вчера нашия докладчик в Сянка поиска да бъде съкратен този срок на две години. Доклада се обсъжда от месеци. Директивата съществува от 2004 година и не се прилага. Искаме да ускорим сроковете на работа до април, до октомври, прощавайте поправя се ораторката, октомври 2013 година, за да може да приключим до април 2014 година. Това ще съвпадне с изборите и ще бъде много лошо. Ще изпрати много лош е, знак. Така че се опитваме да наложим двогодишен срок на транспониране. Тъй като това до някъде ги изненада, тъй като това не е обичайният им ритъм на работа. и тъй като ще се изработи практически на, наръчник, който ще е много полезен, но то трябва да бъде обвързан с транспонирането, защото ако този наръчник бъде публикуван след транспонирането, няма да има никакъв смисъл от него. Поискахме за следващата тристанна тристранна среща на 26 март. Проект за работната програма и включително разработването на практическия наръчник и по възможност и срока на транспониране. Това е, госпожо председател, съвсем точно пресъздадено съдържанието на вчерашната, снощната среща. И мисля, че ще е добре да чуем становището на комисията по този срок от две години. До момента му казваме натиск за ускоряване, за съкратяване на срока. Благодаря. Искам да ви информирам, че нашият, доклад, нашия докладчик се опита да, да дойде. Е, но дневният ред беше променен. И аз ще говоря от нейно име. Госпожа Шатин, както каза госпожа Шартия, срещата беше много положителна, имаме общи цели и сме много доволни от осъществената работа. Надяваме се да продължим така до края. Както каза госпожа Шартия, все още остават само два основни по-спорни въпроса. Ще е хубаво да ги отстояваме до край. Разбира се, трябва да предвидим и възможността за преразглеждане, да се преди е, възможност за преразглеждане, ако се открият дългосрочни ефекти. Вече работим по темата от 8 години и имаше доста, предостатъчно време, за да се осъществят проучвания, сравнение не са необходими допълнителни три години за транспониране на директивата, която не е чак толкова дебела като текст. Така че възможно е нещата да се ускорят. Ако комисията вземе отношение, ще се радвам да знае, че по-голяма част от нас мислят по същия начин, като други желаят ли да вземат думата? Господин Кларк. Yes, thank you, Madam President. It's a question. Um... Благодаря, госпожо председател. Един въпрос. Като преглеждам набързо измененията, първоначалното изменение 60 е за излагането на радиация. В оригинала се казва 20 милисигра. Изменението, следващото изменение е 120 и след това се връща на 50. Е, изменение 38 говори за 15 и нещо не съм наясно от тук нататък. къде се намираме с окончателното изменение. Колега, смятате ли, че говорите за доклада на Моран Шарние за магнитните поле? Докладчикът не е тук, така че ние сменихме е, дневния ред. В момента сме на точка 41. Когато стъгнем до вашата точка, ще ви дам думата. Комисията, комисията иска ли да коментира нещо за тристранната среща вчера? за така добрата воля и за изготвянето на ръчника за прилагане. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Позицията на комисията беше изразена вчера по време на тристранната среща. Не бяхме предвидели да се изкажеме тук в комисията. Разбира се, ще вземем предвид вашето становище и това, че искате да а, напреднем колкото се може по-бързо. Същевременно обаче Вярно е, че директивата се прие с голямо закъснение. Много бяха преговорите, обсъжданията преди а, да но е въз, въз, възможно е да, да, са, да, да са необходими три години за нейното прилагане, но разбира се, ще отчетеме а, мнението на а, парламента, но не аз мога в момента да взема решение по въпрос. Госпожа Шартие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които се изказаха. Благодаря на всички онези, които ни подкрепиха. Бих искал обаче да кажа на колегите, че колкото повече време спечелиме, колкото по-бързо напредваме, а, това стана само благодарение на нашите усилия, на ефективната работа на парламента. Не ние е, сме е, унези, които е, закъсняхме, така че можем да поискаме от партньорите е, сега да следват нашия ритъм. Така че комисията ще поиска време за прилагане. Той ще поиска срока за прилагане да бъде две години, така както го обявихме Защото става дума за спешен проблем, става дума за здравето на трудещите се, така че трябва да бъдем по-бързи. На 26 март ще бъде следващият тристранна среща и се надяваме да може да е, вземе окончателно решение тогава. Сега се преминаваме към точка 9. Господин Болон дойде, ще разгледаме неговия, неговото проекто становище за създаване на Европейски доброволчески корпус. И госпожа Стрифлера е, е докладчик за комисията 9, господин Бала. Представете ни компромисите в основата на внесените от колегите изменения. Благодаря, госпожо председател. Моля ви да, да а, извините моето съгласие, е, моето закъснение. Сега. Комисията по развитие пред, предложи създаването на доброволчески корпус за е, реагиране е, на Европейския съюз в спешни случаи, в случаи на бедствия. Това ще помогне да се предприемат по-ефективни действия, отколкото тези, които до сега предприемаме. Благодаря на всички колеги, 69 души, които участваха в а, подготовката на този доклад, социалистите, зелените, постигнахме пет компромиса и едно устно изменение ще бъде внесено в тези компромиси изразяват консенсус относно участващите или членовете на този доброволчески корпус, техната подготовка, за да могат те да бъдат а, наистина най-ефективни на място. Също, също, същевременно да има строго определени правила относно правата и задълженията на всички тези, които а, участват и работят в, този, в рамките на този корпус. Същевременно да има обучение, постоянно обучение, което същевременно да им дава възможност да бъдат подготвени и за един следващ едно следващо работно място или следващ пост. Благодаря на колегите и съм на ваше разположение за обяснение. Госпожа Пападополо и след това госпожа Харкен. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме всички изменения, които бяха внесени, кои, компромисите, които бяха постигнати от господин Болан. Правилно се набляга на необходимостта и значението на обучението на доброволците. Мисля, че наистина постигнахме ни много добри компромиси и аз приканам колегите да гласуват за тези изменения. Благодаря още веднъж на господин Булан, защото нашето сътрудничество беше наистина много ползотворно. Госпожа Харкин. И аз бих искал да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество. Успяхме да постигнем споразумение по петте компромиса. Разглеждащи това становище, е, от, от, отчитаме, че е необходимо доброволците да получат много специфична подготовка и обучение, за да могат да реагират ефективно. Е, същевременно те трябва да е, имат пълното социално осигуряване в, едно, в един от компромисите включихме и това ам, добро, кандидатите за доброволци да могат да имат възможност предварително да получат обучение, да имат да изкарат един стаж. Това е много важно и още веднъж благодаря на докладчика. Благодаря много. Има ли някой друг, който да иска да вземе думата. Господин Болон, искате ли да вземете думата? Не. Така че това становище ще бъде прогласувано утре. И сега точка 11 от дневния ред. Давам думата на докладчиката Надя Хирш, която ще ни представи компромисните изменения относно проекто становище за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и за свободното движение на такива данни. Това е становище, което е, ние изработваме и което ще е, внесем в е, Комисията по граждански свободи. Жан Ян Албрехт е докладчик от името на тази комисия. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. А, искам да представя компромисните изменения. Искам да благодаря и на докладчиците, в сянка много добре е, успяхме да договаряме всички компромиси с тях. Вече сме в края на дискусиите и мисля, че до утре ще отредим и още два-три компромиса. Първият компромис се отнася до черния списък. Целта е да се забрани работниците, които а, са членове на синдикати или работнически съвети, да бъдат вписвани в черни списъци и да бъдат подлагани на а, а, ограничения трябва да се даде възможност работник да дава съгласието, да си иска съгласието на работник за употреба на личните му данни, ако това води до някакви по-изгодни економически условия за него. Например, развитието на кариерата, използване на ясла към предприятието, пенсия и прочие. Десетото изменение се отнася до органа за защита на данните, за обработката на данните <clears throat> и защитата при евентуално <clears throat> уволнение. И добавили сме също компромис Д1 органа за защита на данните може да бъде и отговарящия за защита на данните може да бъде е, е, назначаван само с съгласие на Тоест може да ползва данни само със съгласие на заинтересованото лице. <clears throat> по текстове трябва да видим и <clears throat> компетенцията на Либе, но ще се опитаме да постигнем съгласие с нея в компромис Г, в който е отразен член 82. Личните данни могат да се могат, могат да се ползват само ако има предварително съгласие между социалните партньори. Това е описано в точка 124 от преамбюла и компромис Г, компромис Х се отнася до прехвърлянето на данни между предприятия вътре в Европейския съюз. Dann haben wir den Kompromiss I. Hier geht В компромиси се посочва делегирани, приемането на делегирани армии за определен, норми за определене на, на делегирани актове за определенето на някои технически стандарти. и се разгледа съотношението цена-полза за да не се ощат малките и средни предприятия. В компромис е, йод или жи се гарантира гъвкавост за държавите членки при прилагането на регламента, адаптиране на трудовото право, което компетенциите на държавите членки, които са е, пожелали в съвета да им се даде известна гъвкавост предприятия, които са, е, се намират в няколко държави членки, искат по-висока степен на хармонизация, но съвета отказва да, да тръгне в тази посок. Предвиждаме също възможност за колективни трудови договори и да, да отразим тази възможност в този текст но трябва, имаше известни проблеми с превода, успяхме да ги разрешим. И още един въпрос, по който трябва да постигнем съгласие, е дали разпоредбите на регламента могат да се заобикалят, ако има колективност договор в рамките на предприятието или на национално равнище. Ще дам пример. Ако едно предприятие разрешава използването на GSM в предприятието, ако телефона бъде изгубен, данните се изтриват. Ако работещия е дал съгласие. Така че, ако има някакво колективно споразумение, уреждащи някои въпроси, би трябвало то да се прилага, но ще да обсъдим това днес. Сега последното, последното компромисно изменение К относно минималните стандарти. А именно работника да бъде уведомяван, че се ползват негови лични данни. И забрава за аудио или видеонаблюдение без знанието на работника. както и разследването, проучването и предаването на резултатите от него. по отношение на здравната профилактика се опитваме до каква степен данните могат да бъдат хармонизирани. <clears throat> Този текст уреждат също и ползването на имейли и други форми на комуникация. Това е, са общо казано предложените компромисни изменения. И има и доста компромисни текстове по отношение на делегираните актове, но аз като докладчик предлагам да се отхвърлят, защото в момента тече процес за мислене на делегираните актове, а, така че не трябва да дублираме тази работа. Благодаря за чудесното сътрудничество. Надявам се, че утре ще стигнем до окончателен компромис. Верно, че това не е най-идеалното решение, но е крачка в правилната посока. Джин Ламбърт. Uh, uh, Благодаря. Благодаря на докладчикът. Нивото на сътрудничество бе изключително добро. Много добри дискусии по същество, по компромисните изменения проведохме. И определено ще подкрепим голяма част от е, компромисите, включително компромис К, който току-що бе коментиран. Тоест, е, проблемите с безопасността и сигурността на работното място, свързани с е, определени компоненти на данните. Както посочи и докладчикът, имахме известни проблеми в една от областите, а именно до каква степен да се предвижда гъвкавост е, за, в споразуменията между социалните партньори и дали трябва да се задържи нивото на стандартите в регламента или трябва да се предвидят известни възможности за дерогации. Фразата, която използваме е, че не бива значително да се подронват тези стандарти. Също така е, прокарваме идеята, че е, социал... Е, споразуменията с социалните партньори трябва да са под нивото на регламент. Имаме известни проблеми обаче с компромисите изменения гей и от латинско, защото голяма част от нещата в Йод ще подкрепим. Трудна е тематиката за нас, поне трудно е да се съгласим. А по въпроса за делегираните актове ще подкрепим позицията на докладчика, и ще оставим въпроса да бъде решен от Либе. Те са комисията, която има общ поглед върху регламента, така че те ще знаят кое е уместно и кое не. Не, че умираме от любов за делегираните актове и факта, е, че се съдържат е, предложения за заличаване на възможността да има делегирани актове в определени области, но смятам, че ние поне смятаме, че това е решение, което трябва да бъде взето от е, Либе. Защото те знаят каква е общата крайна цел на предложението за регламент. Господин Серкас, друг има ли желание да се изкаже? Да, виждам тук също, че колега се явява. Благодаря. Господин Ингоран. Благодаря. Действително много интензивно преговаряхме. Считам, че постигнахме много солидни компромисни изменения и Смятам, че ще покрепим всички, поне зелените, така сме решили. Нямаме възражения срещу компромисните изменения. Така че, благодаря отново и се надявам, че ще работим отново заедно. Господин Серкас и после госпожа Макинтайр. Аз също искам да поздравя госпожа Хирш, защото тя свърши много важна работа, бе Хубаво е с открити обятия всички предложения от моята група. Изменение 14, 133 и 134 няма да подкрепим. Като цяло обаче поздравления за докладчика. Компромиси Б и С също не разчитайте на нашата подкрепа, освен ако не постигнем някакво допълнително сближаване по тези теми. Но като цяло мнението ни е много положително и е, считам, че уникалността на въпроса за чове... правата на работниците ще бъдат е, признати, както и необходимостта от рамка за уреждането им. Смятам, че това е въпрос от е, важност за всички. Госпожа Макинтайр. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за отличната работа по това становище и за сътрудничеството, е, с което работихме, с което в готовността, която тя отчете всички наши предложения. Смятам, че стигнахме до много добри компромиси. И е, коментирах и преди, от гледна точка на моята група, според нас целта като цяло на регламента е да даде яснота на бизнеса, т.е. те да са наясно какво трябва да правят по отношение на защитата на личните данни. Така че, ако се предвижда да влезе раздел по заетост в регламента, считам, че е изключително важно да формулираме ясно това, което очакваме от държавите членки и да не даваме прекалено големи пред, Писания. Особено е важно това за бизнеса, за малките и средни предприятия, защото те нямат е, правни експерти и е, трябва да, за да не им се увеличава административното време, трябва да са в състояние сами да разбират какво се очаква от тях. Много страни членки имат вече много добра е, законодателна уредба на трудовата защита и трябва да направим така, че регламента да не ограничава тези страни, т.е. да има елемент на гъвкавост в е, законодателния текст. Но трябва да отчетем, че ни трябват и много високи стандарти, трябва да предоставим и защита за тези страни членки, които нямат съответната трудово законодателство и подобни клаузи. С удоволствие ще подкрепим ред компромисни текстове. Има някои обаче, които няма да покрепим. Компромис К нямаме нищо, нямаме проблем с принципа, но а, формулировката според нас е твърде ограничаваща. Параграф Д, там не сме наясно как ще се прилагат текста за банки, примерно, или за валутни измами. Компромиси Е и Ф не смятаме, че е нашата комисия е тази, която трябва да уточнява цифри. Либе е комисията, която трябва да се произнесе. Но всички останали компромиси с удоволствие ще подкрепим и отново благодарности на докладчика. Има ли други желаящи за изказвания? Ако не, давам отново думата на докладчика. Не? Добре. И така. Докладът ще бъде гласуван утре, а Комисията по гражданските свободи през април, като така ще може да отчете нашето становище. Приключихме с точка 11 и минаваме към точка 12. Става дума за преглед на компромисни изменения по доклада СОГОР за европейската демографска статистика. Давам думата на докладчика. Thank you. I was... Благодаря. Ще говоря унгарски. Благодаря, колеги, дами и господа. Става дума за един технически доклад и създаването на единни а, критерии или показатели за отчитане на а, демографията, демографическите изменения. Мисля, че а, всички сме осъзнаваме, че а, е, от а, е, значението, което ще, имат е, демограф, което ще има демографската статистика, тъй като от 14-та година нататък знаете, че ще се отчита броя на населението за а, гласовете в съвета и това може да има последици за бившите страните от Източна Европа. Целта на моя доклад е да потърсим начин за създаване на единни демографски показатели, които да въжат за всички държави членки. Това е първата а, стъпка. Втората стъпка е да, ви, да знаеме и да определим за какви цели ще се използват тези показатели, но тук има доста разногласия между а, различните държави членки. Ня, някои е, считат, че има и други методи за установяване броя на населението в държавите членки, така че е, Европейската комисия може да ползва различни методи за отчитане е, броя на населението. Това обаче може да има е, доста отрицателни последици за определянето на квалифицирано множество в съвета. Както вече казах, втората и третата дефиниция са за показателите, гражданското състояние и четвъртата включително също е, така е спорна. По първите две дефиниции мисля, че нямаме много големи проблеми, освен в четвър... по четвъртия параграф, където трябва да има едно по-точ... една по-точна дефиниция на квалифицирано мнозинство. Така че до голяма степен това ще зависи от предложението, което, което разглеждаме в момента. Също, същевременно трябва да се отчитат и миграционните потоци. Така че, както казах, тези, тези показатели ще имат а, последици за политиката, за а, държавите членки, за квалифицираното мнозинство. Същевременно трябва да, не трябва да забравяме, че хората, които се завръщат в къщи, трябва да могат да упражняват своите граждански права и трябва да има едни единни показатели но при всички случаи, както казах, има не, не, не, не, не добро неразбирателство, има много спорни въпроси между страните, от които има иммиграция и страните, които, а, с, в които пристигат иммигранти. Така че давам думата на господин, на госпожа Бастос и след това на госпожа Пападополос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Шогор, който участа проблемите и сподели своята гледна точка. Наистина това е едно, едно, един много политически наситен доклад, тъй като отчитането на тези показатели може да има политически последици. Португалия е една от тези страни, където би могло да има отрицателни последици. в е, съвета от 2014 година. Решенията ще се взимат с е, квалифицирано мнозинство. Е, квалифицираното мнозинство ще се определя от броя на гражданите в дадена държава членка. така че трябва да се замести а, понятието посто, а, постои, основно място на пребиваване с, с постоянно място на пребиваване защото тук става дума за едни економически действително економически а, проблеми, т.е. има миграционни потоци вследствие на економически явления и това може да се отрази върху а, определянето на мнозинството в съвета, включително и в Европейския парламент. А, след влизането в сила на Лисбонския договор, е, нито една от държавите членки не е оспорвала правилата за гласуване по договора по повод е, различни статистически данни се, имаше опити да се успори нещо, което държавите членки приемат, е, присъединявайки се към Европейския съюз и приемайки Лисабонския договор, но това не е добра практика. Сега давам думата на госпожа Пападополо и после госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Много е важно досието действително и има, поражда много противоречия. Много време отделихме да го, да го дискутираме с госпожа, както каза и госпожа Бастус, квалифицираното мнозинство. Аз лично подавам е, изменение, защото има много, много загриженост от страна на е, докладчика. Говор Засягат се източни страни от източна и централна Европа. Доклада не е само чисто технически. Става дума да се намери начин надеждите, надежните статистически данни, които се подават от 27 страни членки, да бъдат надежни. Защото всъщност процедурите не са съвместими, не е ясно, различават се процедурите по събиране на данните – и набора от данни от една страна до друга е много различен. Така че трябва да се търсят изчистване на процедурата и компромиси. Като това не е единствената тема, по която имаше разногласия, докладчикът се опита да въведе доста голям брой термини, които са международно признати. Например, нови региони. Това е в противоречие на дефиницията за регионите нации ТЕНС. Социалистите и демократите проведоха много, много интензивни дискусии, включително и с представители на съвета. И ние твърдим, че в член 2 няма да приемем никакво промяна на дефинициите. Нито за местожителството, нито за гражданството. Трябва да се придържаме към дефиницията за местопребиваване също. Също не смятаме, че трябва да се променя член 4, т.е. целта на регламент. Там се съдържа много тесен фокус върху а, данните не би следвало да се отчита въпроса с религиозното поклонничество, например. Има предложения от господин Согор, които ще обърнат с главата надолу много други законодателни актове. Той предлага конкретни дефиниции, които не са приети и не се използват никъде в други законодателни текстове. Така че е, на тази основа се опитвахме да опростим дискусията и като докладчик в сянка от социалистите и демократите съм подала ред компромисни изменения, изпратейки на всички партии и докладчиците в сянка и се надяваме, че за да приключим това досие, те ще ги прегледат много внимателно Дори в ФНП знам, че има разнобой в мненията. Политическите групи сами по себе си не са обединени в мненията си. Затова смятам, че докладчиците в сянка трябва да работят в тази е, посока. Е, декларацията и де, дефиницията за нас не може да бъде променена и не би следвало да приемаме никакви промени за целта на регламента, за религиозното по поклонничество и за дефинициите. Подавам изменения в една таблица, призовавам докладчиците всяка да ги прочитат и нека да се опитаме да постигнем компромис. Благодаря. Госпожа Бастос, не знам дали ще убедите госпожа Моран Шертие и така. Госпожа Харкин. Благодаря. Много противоречия има в документа, т.е. пораждат се много противоречия за него. Действително имаме нужда от надежни статистически данни, но когато се влезе в подробности, става ясно, че нещата не са толкова прости. Моето мнение е, че е, се придържаме възможно най-близо до текста на съвета. Получихме компромисните изменения от социалистите можем в голяма степен да ги подкрепим. Един коментар имам единствено по член 2, първа алинея по точка Д. 2. Госпожа се упомена това. Става дума за дефиницията за обичайно местопребиваване. Предложението от е, социалистите е това да бъде мястото, където обикновено пребивава лицето, като се изключат е, известни е, отсъствия. Съвета има регламент от 2008 за преброяване на населението и там има текст, е, който пояснява е, тези временни отсъствия за цел, е, примерно, отпуска, религиозни е, поклонничества, лечение и така нататък. Когато прочетох първо този текст, е, си мислех защо ни трябва такова изброяване, например. Но, е, независимо от това, този текст е вече се съдържа в регламент от 2008 година, така че за да бъдем последователни, смятам, че трябва да го подкрепим. В никакъв случай не е въпрос, по който ще се бием, но смятам, че в името на последователността трябва да го отчетем. Другия проблем, за който говориха колегите тук, е продължителността, периода, в който дадено лице се намира в постоянното си местопребиваване. Предлагат се 5 години, не смятаме, че това е отдачно, удачно предложение. Смятаме, че текста, предложен от комисията и подкрепен от съвета за 12-месечен период е по-добър. Пет години е, се предлагат от господин Съвор, е, но доколкото знам, ако трябва поправете ме, този петгодишен период не се визира в никоя друга международно използвана дефиниция или документ. Затова смятам, че трябва да се придържаме към предложения период от 12 месеца, така както е предложението на комисията и съгласието на съвета. И предложените компромисни изменения от социалистите отново, смятам, че можем да се съгласим с текста, който е, номер 4, който е, говори за сегрегация. Благодаря, господин Чава Ори. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да реагирам на вашия коментар. Не смятам, че някой оспорва механизма за вземане на решение съгласно договор от Лисабон. но има нужда от една структура на статистическата информация, за да се установи е, какво население пребивава на територията на една държава членка. И за да, и за да може да се е, определи съответно мнозинството от това население. Никой не говори за промяна или спорване на договора. Аз лично съм работил много с а, статистици, но не съм специалист по статистика. Това си е отделна наука. По отношение на определенията. Искам да взема отношение. Според мен е срокът от 12 месеца е твърде кратък. Тук не става въпрос за някаква нова процедура. Отдавна, за да определят обичайно местопребиваване, статистиците са използвали такива срокове. Примерно срок от 10 години, което е, е логично, защото преброяването на населението става на всеки 10 години. Логично е също така всяка една държава членка да публикува годишни статистически данни. Ако добре разбирам логиката на комисията, тя иска да модернизира връзките с националните статистически институти. И в момента, в който те публикуват своите данни, комисията желая да ги вземе под внимание. Не знам как точно ще функционират нещата, така или иначе обаче ще се получи закъснение а, с а, година или две при публикуването на статистиката. Трудно мога да приема обаче, когато се говори за обичайно пребиваващи, това да води до до включване на всякакви категории от населението. Понякога има емигранти, които плащат данъци в друга държава, чиято фамилия се намира в е, друга държава. Аз, например, по, тук в Белгия виждам всякакви автомобили с всякаква регистрация, което показва, че много хора сменят непрекъснато страната, в която пребивават. Е, така че период от 12 месеца е малък. Няко... Ние тук, примерно, можем да имаме договори за по 2, 3 или 4 години, обаче си оставаме граждани на нашите страни. Работим в Брюксел, имаме многогодишни договори в Брюксел, но не сме, но не пребиваваме в Белгия. Не сме граждани на Белгия. И това поражда проблеми за статистиката казахте, че срок от 5 години не, не, не е записан в нито един международен документ. Но когато говорим за обичайно, постоянно местопребиваване, мисля, че в Международната конвенция е определен срок от 5 години. За постоянно пребиваващи се използва срок от 5 години. Тук говорим за хора, които могат да, стоят, да са престояли само една година. А по отношение на полемиката за естеството на статистиката, а, знам, че това е било прието много лесно в съвета. Повечето от държавите членки са изпратили, изпратили експерти, статистици, които са предложили текстове по съвест и столиците са приели това. Това е един дълготраен процес. И може да възникнат политически проблеми от един статистически метод – Парламента именно иска да знае, може ли да възникнат някакви непредвидени политически последици. Тук не оспорваме професионалната квалификация на статистиците. Но смятам, че когато те са се споразумели, не са мислили за целите, за които ще се използват статистическите данни. Как ще тълкуваме тези данни, например, за да определим понятието квалифицирано и да определим квалифицираното мнозинство. Какви ще бъдат конкретните последици Ще се получат ли разлики в изчисленията? Ако се получат разлики, трябва да се запитаме до каква степен това ще породи проблеми Например, ако се може да се е, отчета, че няколко хиляди души пребивават в дадена страна, но това да няма политически е, последици а, или пък да има. Много е важно да се предвиди това. Затова подкрепям срок от 5 години, предложен от господин Шогор. Точно този срок обсъждахме в рамките на тристранната среща. И в рамките на тези срещи комисията и съвета трябва да ни убедят, че са прави. И че определен срок няма да навреди на интересите на Европейския съюз. Трябва съвета ясно да ни посочи какви ще бъдат последиците от един или друг метод, който се използва и ако ни убеди, окей. Парламентът играе политическа роля и може да повдигне важни и интелигентни въпроси. Извинявайте, но почваме да закъсняваме сериозно. Всеки може да се изкаже, но много ви моля да, не, да няма изказващи се, които да говорят три пъти по-дълго от оратора. Господин Унгарин, после госпожа Ван Ройтен. Благодаря, госпожо председател. С две думи. Както вече беше спомен... споменато, Целта е да получиме надежни статистически данни. В крайна сметка това е целта на заниманието. Обаче, боя се, че а, термин като оби, обичайно местопребиваване а, не може да ни даде надежни статистически данни. Ако погледнем член 2, където става дума за обичайното място за пребиваване, 12 месеца. Това означава, че ня... просто трябва да се брои един, да се преброи един човек, който е някъде за известно време. Смисъл, нещата са абсолютно неясни, не, неточни. Така че не мога да подкрепа тези изменения 8 и 9. Госпожа Ойма Ройтман. Благодаря, господин председател. В НП при подготовката на, в този доклад бяха отхвърлени някои аргументи, които тук отново са включени, които според мене са а, ни, не, неприемливи. Слава Богу, беше отхвърлен а, термина а, или признака, етническия признак, слава Богу. Сега, от друга страна, граждан има, има а, понятието гражданство, ми значи италианците и ирландците ще бъдат най-многобройни, тъй като те са най-многобройни в света. А, така че всъщност какво става от статистики се извличат политически дивиденди. И какво става на практика? По този начин ще се решава а, но, квалифицираното мнозинство в съвета. Сега, нека да вземем примера с а, Холандия, 6 милиона и половина граждани, а, 12 гласа. Румъния, 21 милиона граждани, 13 гласа. Така че не можем да извлечеме политически дивиденди от това. От друга страна, ако вземеме приемен период от 5 години, как... какво, какво ще правят тези хора 5 години? Те всъщност са поети или използват а, транспорта, здравните услуги, жилищата в страната, в която пребивават. така че аз не приемам този период от 5 години. Ще разгледам отблизо предложените компромиси. Същевременно прочетах подробно предложенията на съвета, но Струва ми се, че не можем да да приемеме аргументите на колегите. Това е поне моето мнение. Сега, две неща. Първо. Наистина, демограф, статистиката в областта на демографията се промени много в последните години. През 19 век е, се правеше преброяване. Тогава жандарми на кон са обикаляли селата и са броели хората по къщите, но междувременно методите се промениха. Сега са е, много по-точни, въпреки разполагаме с много по-точни и надежни данни. Разбира се, не винаги но знаеме, че наистина много напредък е отбелязан в областта на демограф... демографската статистика. Целта е просто да, отчит... да отчитаме много по-точно ам... броя на населението, за да можем да а вземеме необходимите мерки за справяне с предизвикателствата, пред които е изправено това население. Не случайно статистиците приеха и препотвърдиха предложението на комисията, защото предложението на комисията е стъпило здраво на е, експертна основа. Това е първото, което исках да кажа. Второ. Начина по който ще свържеме понятието основно място на пребиваване в член 2 и начина по който се разглежда това понятие в член 4. В член 4 дефиницията е много по-точна и е свързана с последиците, които е, има тази бройка за отчитане на квалифицираното мнозинство в съвета. Но, ако член 4 се приеме като основно правило за определяне броя на населението и на пребиваващото в дадена страна население, това според мен ще даде, е, може би, по-надежна по-надежни резултати. Разбирам, че Мариан Харкин е, би била склонна да приеме подобен подход. По-скоро отколкото да приеме дефиницията, такава каквато е била представена от съвета в по-предишни документи и където се споменава лечение в дадена страна или религиозно поклонничество и така нататък. Аз просто не виждам откъде са дошли тези неща. Затова струва ми се, че трябва по-скоро да приемеме е, предложението на комисията. Господин Томесман, вие сте последния. Благодаря, госпожо председател. Той... Сега опитваме се да намериме споразумение, да постигнем някакъв консенсус но тук сме много далеч от, от консенсус, много сме далеч от компромиси, нашите позиции са много разнородни. Е, права е колегата за етническата принадлежност. Слава Богу, този, това понятие е било махнато от текста. Това е вече крачка напред, но а, трудно е да се определи как гражданството в е, какъв смисъл ще бъде е, разбирано. Не знам дали, дали е необходимо да гласуваме предвид е, разногласията. Аз бих е, предпочел да отложиме гласуването, за да можем преди това да постигнем някаква обща основа. защото понякога успяваме да е, обединим позициите си и вече да има разногласия само по е, нюансите. Така че струва ми се, че би било разумно да отложиме гласуването, за да потърсиме едно, а, така, една обща позиция, една обща насока, вместо всеки да гласува в а, е, по своите си, в своите си посоки. Господин Ори, е, вие много дълго взехте думата. тук що получих писмо от Европейската комисия. В... Ще прочита това писмо на английски. Така, прочетах го. Това обяснение на комисията не ме задоволява, защото това означава, че имаме две, два метода за изчисляване броя на населението. Вижте сега, бех, бехте, това писмо беше в а, а, при вас още когато жехте думата преди това, така че не ви давам повече думата. Давам думата на госпожа Пападополо. Нямате повече думата, господин. Госпожа Пападополо, само една секунда. В много кратката ми е, уводни думи е, казах, че сме провели доста разговори с е, съвета. И предлагам да търсиме компромис, защото утре, ако отидем на преговори, трябва да сме наясно кои политически групи са съгласни и кои не. Е, госпожо председател, моля ви, дайте ми малко възможност да кажа. Този отговор от е, комисията се съдържа в нашия компромис номер 3. Така че предлагам на политическите групи внимателно да прочетат. Okay. Can I give the floor now to the commission? Madame la Présidente. Euh, tout d'abord, Guillermo de Eurostat. Euh, je voulais vous... Благодаря ви, госпожо председател. Искам да представя извиненията на нашата директорка, която има сериозни семейни проблеми, стана в Люксембург. Е блокирана в, а, на мюр във влак. Така че извинявайте, че трябва да я замествам. първо да подчертая, че но приветстваме да има законова рамка на статистическата набиране на информация, защото доброволни процедури вече не са достатъчни, особено пред, с оглед гласуването през 2014 година. Комисията, разбира се, не, не, не е имала намерение да тълкува на ново договорите, а просто търсехме да намерим най-добрата процедура и определения, които да бъдат прияти от държавите членки и сме последователни в определените отговарят на тези от други регламенти на Европейския съюз. Освен това сме възприели и общоприятите международни определения, за да има обективно решение. И трето, искахме да установим стабилни и постоянни във времето критерия, не да действаме краткосрочно. Статистиците си дават сметка, че определението на население винаги буди сложни въпроси. И предложението, което е пред вас, резултат от много дълга работа на статистици и демографски експерти, които използват със срока от 12 месеца за обичайно местопребиваване. Смята, че това е най-удачният срок за определене на броя на населението това, целта е двойна да се определи общото, общия брой на населението и второ да се съберат всякакви допълнителни данни, които могат да служат на национално европейско равнище. Цифрите, които ще се използват и за определяне на системата на гласуване е с квалифицирано мнозинство, трябва да се е, получават е, чрез е, методи и определения, които са абсолютно еднакви в държавите членки. Така че смятам, че държавите, държавите членки ще се придържат към понятието обичайно местопребиваване. По член 3, господин Оре, да, има по-голяма гъвкавост за цифрите, които ще посочват е, допълнителна информация за качеството на живота. Това са цифри, е, но държавите членки трябва да е, изпращат има задължителни цифри, които трябва да изпратят, за да се определи броя на населението. Отново искам да ви уверя, че имаше много сложна, дълга техническа работа, за да може текста да бъде, да, да гарантира надежност и, си, и точност на цифрите. И е, предстоят преговори в тристранните срещи и е, се надявам в рамките на тези срещи да подобрим текста. Добре, казва председателката. Мисля, че гласуването ще е трудно, Дали политическите групи желаят да разполагат с повече време, за да разработят компромиси, да се запознаят с е, е, измененията на социалистите, Ако проявите отвореност, е, може да го направим, но се притеснявам за по-нататъчна е, ход, защото статистиката трябва да се използва още от 1 януари 2014 година защото ще, тогава ще започне да се прилага новата финансова рамка. Е, а все пак преговорите с съвета ще отнемат време. Трябва държавите членки да имат време да прилагат този текст. Бих предпочела аз лично политическите групи бързо да се споразумеят дори ако после се наложи на пленарно да определим мандата за преговори. Това все пак е една вратичка. Господин Ури, давам ви думата за по-малко от минута. Съгласна съм. Съгласна съм. Съгласен съм да ни дадете повече време, само ако има шанс да стигнем до един начин на изчисление, който да посочи възоснова на какви статистически данни ще се определя квалифицираното мнозинство. Нека комисията ни представи един такъв модел. Той може да ни убеди. За сега ви има проблем. Има, а, има ли проуч, оценка на въздействието? Не. Не, в такъв случай няма да, такова нещо не може да стане, защото ще отложи, това ще отложи всичко с най-малко 6 месеца. Господин Саркас. Госпожо председател, разбирам много добре е, въпроса на господин Томас Ман. Но експертите ми казват, че тук в този дебат се опитваме да отчитаме мнения на политици, но става дума просто за статистика. Необходимо ни е да направим семинари, научни изследвания, защото а, политиците, докато стигнат до едни мнения, статистиката се развива и има съвсем различни проблеми. Не смятам, че администрацията трябва да се меси в работата на политиците и обратно. Особено в дисциплина като статистиката, която има свои правила и която трябва да се справя с огромен обен работа. Няма да споря с колегите, просто защото не съм е, подготвен. Даже не става дума за доверие в статистика. Просто не е работа на нашата комисия. Въпросът е толкова сложен. Обмислили сме, обсъждахме всички затруднения, които могат да пристъкат. Би трябвало да приемем каквото предлагаме като компромиси, иначе ще продължаваме безкрайно. Добре, да, нека да видим какви нови условия ще излязат след преговорите и тогава е, очаквам, че политическите групи са изготвили позициите си. Утре ще е, работим по темата, с което приключваме по... Е, всъщност точка 12, но да се върна пак към докладчика. Искате ли да кажете още нещо? Искам да отговоря на госпожа Харкин госпожа Пападополо. Казах преди малко, че не става дума само за източна Европа. Не може да се каже, че проблема идва само от Централна и източна Европа. Става дума за компромисни изменения. И по отношение на тях мога да кажа, можем да приемем предложенията, които са направени по отношение на дефинициите. Е, социалистите дават изменения в такъв смисъл. А в отговор на госпожа Харкин, нека кажа, Нашият координатор вече отговори на вашият въпрос. Пет години е, се съдържа като срок в директивата, която съществуваше преди. Така че мога да кажа, че идеята за пет години вече е използвана. Чухте бележките на докладчикът. Утре ще гласуваме. И преди да пристъпим към 13-та точка, искам да ви върна на втора да пожелая добре дошъл сред нас на господин Бозотил и Никола Трош. И двамата са национални експерти и ще е, работят в секретарията по социалните въпроси. Е, поздравяваме ги с добре дошли! Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. <clears throat> Ich wollte kurz berichten über благодаря, госпожо председател. Това е господин Ман. Съвсем кратък доклад по отношение на тема от транспорта. Имахме среща на координаторите в понеделник. Не можахме да се споразумеем по наземните услуги на летищата, т.е. няма да има компромис. Четири е, категории се очертаха, е, където има ограничение за пазарен достъп. 11 области е, гледахме, говорихме по темата и в Франкфурт, и Брюксел, и в Берлин. Пътувахме по мисии там, дискутирахме тези въпроси, дори на празника Свети Валентин. Е, показахме дух за сътрудничество, но независимо от това, мога да ви кажа, че няма да успеем да постигнем реално компромис по тези въпроси. Така, за това мога да кажа, че има предвидено, т.е. състоя се вече днес е, заседание на докладчиците в Сянка и това, което успяхме да постигнем в последния компромис, може би трябва да го задържим като текст, е, защото е, за пред комисията по транспорт, защото те чакат от нас становище. Нека да го гласуваме утре. Тоест не е нюанси, а да кажем, че трябва да се продължи работата с доклада, за да изпратиме ясен сигнал на комисията по транспорт и тогава вече съображенията си ще изложим в пленарна зала. Ако не можем да постигнем споразумение и е, доколкото много хора говорят, че има твърде голям брой социални измерения и не са готови да ги подкрепят, считам, че поне в вота си трябва да е, направим така, че да изпратим ясен сигнал, че искаме да си запазим постигнатите компромисни текстове. Не искаме всичко това да изчезне от хоризонта за винаги. Второ, от е, известно време и пък и днес е, дискутираме е, темата в Комисията по транспорт. Мога да ви кажа, че също има, будат сериозни възражения тази тема. Не смятам, че за един месец ще можем да го решим. Така че предложението е утре комисията да подкрепи предложенията, компромисните предложения, по които преговаряхме и да продължим нататък с процеса. За нас това е много важен сигнал, който трябва да се изпрати на Комисията по транспорт. И искам да изкажа най- най-топли благодарности на всички, които работиха и дадоха възможност да стигнем до компромисен вариант. За съжаление, не можем да добавим нищо ново към този компромис. Независимо от това, работата беше много интересна, много усилена, с, с добро желание работихме. Не беше въпрос на не желание да постигнем компромис, просто не можехме заради позициите. Добре, давам думата сега на докладчиците в сянка. И първо, като увод, нека да кажа следното. Последиците от отварянето на пазара за работещите в наземните услуги не е чисто германски проблем, не е проблем а, свързан с езика дори. А, Дискутираме тази тема вече от почти една година. И безспорно, сигурно ще има компетитив... предимства с конкуренцията спрямо други региони на света, но тези предимства не могат да се е, постигнат с приемането на социален дъмпинг е, на летищата. И трябва по-скоро да търсиме качество, сигурност, е, безопасност на летищата. Там трябва да сложим акцента. И именно това трябва да подчертаем в този пътек. Комисията е, до голяма степен вече подчерта тези моменти. А що се отнася до е, преговорите, нашите колеги в Комисията по транспорт работят, но аз лично се безпокоя. Изключително много се безпокоя от това, което се случва там. Много се говори за интересите на работниците. Твърди се, че евентуално може да се постигне споразумение, което да е, да речеме, най-малко лошият сценарий. Но консерваторите тук в Европа се възпротивяват на всякакво размиване на процеса на либерализация. Надявам се, че тяхното становище няма да победи, но за момента не виждам ясно очертани позиции от страна на либералите или на консерваторите. Нито пък мога да е, предвид... Е, по отношение на това е, какви ще са последиците за работещите. Някои от колегите, разбира се, застават зад интересите на отрасъла и ги оставят да доминират над интересите на работниците. А ако утре одобрим компромиса, който бе постигнат, ако помните, когато гласувахме миналия път, казах, че със сърцето си ще гласувам против защото според мен текстът е много отрицателен за работещите, но смятам, че трябва да избегнем най-лошия сценарий. Така че, мисля, че можем да постигнем положителен изход. Примерно, ако се отчитат всички видове и категории работници, това би било добър вариант, но мнозинството го отхвърли. Чисто правни възражение имам по този въпрос. Не може да се формулират работници първо качество и работници второ качество. Социал-демократите е, са готови да приемат най-малко лошия сценарий, но аз мисля, че това не трябва да се случва. Господин Бах. Аз съм член от комисията по транспорт, така че от две страни работя по този доклад. Э, э, В э, комисията по транспорт съм съгласен с нашите аргументи. Там много се настоява за конкуренция и то абсолютно неограничена. Е Смятам, че тук в нашата комисия трябва да се опитаме да сложим противовес на тези тенденции. Не, ако приемем подобни текстове, може би те ще стигнат и до съда и съда ще реши, т.е. Да раз, разделянето на работници на различни категории. Но що се отнася до гласуваната утре, смятам, че трябва да гласуваме за. Комисията по транспорта сега очаква мнението на нашата комисия по заетост и ние ще им изпратим един ясен сигнал. Искам да поздравя господин Ман за огромната работа, за компромисите, които постигна. Благодаря. И аз съм се записала в списъка на ораторите. Ние като либерали се отхвърляме това становище, защото смятаме, че има дисбаланс. Трябва да се защитат и интересите на трудещите се и на работодателите и а, е, не, трябва да има баланс между двамата, защото ако работодателите имат проблем, те не могат да създават работни места и обратното. Така че смятаме, че а, това а, предложение беше прекалено а, а, така, за да прекалено широко обхватно. А, Същевременно ние смятаме, че и персонала при, междин, на междинните полети, който обслужва междинните полети, също има право на постоянно обучение. Това не беше отчетено в доклада. Благодаря. Аз лично не съм привърженик на компромиса, до който, пости... който постигнахме. Смятам, че доклада може да бъде много по-изяснен. също време, но не смятам, че трябва да започнем отново цялата дискусия, а да стъпим на основата на казаното в комисията по транспорта. Мисля, те трябва да поработят по проблемите свързани с подизпълнението, там трябва да се уточнат нещата, след това това да се обсъди с докладчиците в сянка. Защото подупра... подизпълнителството не, няма как да бъде, няма как да се задължат изпълнителите, да осигуряват постоянно обучение. Затова трябва да работиме с комисията по транспорта. В никакъв случай не бихме искали да отпаднат някои социални изисквания и постижения, защото просто не би било приемливо. Ако няма социални критерии, ако няма е, задължително заплащане, просто тази, тази директива няма в никакъв случай да обслужва интересите на трудещите се. Сега давам думата на докладчика отново. Благодаря. Благодаря за уточненията, които направихте. Разбира се, ако искаме да постигнем компромиси, трябва да отстъпиме нещо. Не всички могат да бъдат е, печелищи, но важното е да изградим една основа, на която да стъпиме. Така че, мисля, че утре можем да препотвърдим това. Никой не би и искал да се приеме една директива, която няма да обслужва интересите на трудещите се. Е, мисля, че всички сме съгласни, че искаме едно достойно заплащане. Мисля, че това е основното наше послание. Ние трябва да наблегнем на това. Аз в качеството си на докладчик ще, отчет, ще отчета всички виждания но ще продължа да работя с докладчиците в сянка, повече компетенция за държавите членки, да има клауза за субсидиарност, да, навлез, да уточниме много повече а, от подробности, а, е, нотифициране от страна за, на комисията. Но при всички случаи трябва да обсъдим всички тези недоуточнени проблеми през следващите стенници, но въпреки разнородните становища и виждания, трябва да се обединим около това, работодателите и трудещите се да видят интересите си защитени. Сега, утре може би няма да постигнем мнозинство, но мисля, че е важно да, от, е, да отправиме нашето послание към комисията. При всички случаи трябва да разделиме компетенциите. Мисля, че беше, консултациите бяха много ползотворни. И все пак е, трябва да отчетеме, че постигнахме някакви резултати в името на работодателите и в името на трудещите си. В крайна сметка дадахме своя принос. Um, Благодаря много. А сега минаваме към следващата точка на дневния ред, точка номер 14. стратегия за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии. Госпожа Ома Ройтен е докладчик. Трябва да обясниме, да обсъдим измененията. Давам думата на госпожа Рия Омен. Er eh, Благодаря ви, <clears throat> госпожо председател. Както казахте, нали, има много изменения, които бяха внесени, но за щастие голям брой от тях могат да се обединят Аз съм съгласна с една част, но има и някои спорни а, всички е, смятат, че пенсиите по първия стълб са много важни и че по, не, по първи стълб трябва да се определят минималните пенсии. Има и а, изменения, свързани с финансовите, с данъчното стимулиране както и е, обвързването на пенсиите с. Е, е, стажа, с е, годините работа, не с възрастта. Изменение 44, 68 и 71 обаче не мога да приема защото смятам, че не само солидарността между поколенията има значение. Очуден съм също на измененията на зелените, според които системата, основана на повече стълбове, не е, не е добра. Това е изменение 78. Е, има изменения, които са против връзката между годините, възрастта, на която се пенсионират и продължителността на, на, на живота. Аз мятам обаче, че това трябва да остане. Не приемам и изменение 150, което ограничава свободата на набиране на капитали в пенсионните фондове. Обедена съм, че засиленото участие на работниците е един от най-важните елементи за гарантиране на достатъчна основа за получаването на пенсия по първи стълб и прилични доходи. За това трябва да има повече работещи, а това означава редом с възрастта, на която се пенсионират хората, да се гарантира възможност на всички хора над 50 години, които желаят да продължат да работят, да могат да го сторят. В Белгия почти 100% от хора над 50 години са все още активни но трябва да се гарантира колкото може по-голям брой от тях да могат да работят, ако желаят. Надявам се на разбирането на групата на социалистите. Радвам се, че има обаче и някои изменения, които се отнасят до жените. 229, 230, 230, 234, 238. Както казах, 270-то е за трудовия стаж. И напълно съм съгласна с и също с изменението за защита на децата, които са в уязвимо положение на пазара на труда. Мога да приема тези изменения. И Просто а, казваме, че а, увеличаването на пенсионната възраст а, ще се решава на равнище от държава членка, не на европейско равнище. За мен обаче сериозен проблем е изменение 176 на зелените, което е съсредоточено изключително и само върху първия стълб. Знаете, че когато се възникнат някакви финансови проблеми в една държава, първото нещо е да се посегне на пенсиите. Това сме установили винаги. Ние искаме все пак до 2020 да гарантираме прилични доходи по първи стълб и затова са необходими структурни промени не можем да отречем демографските дадености. Аз не мога да приема това. Трябва да се гарантират пенсиите. Но не можем да увеличим вноските. Трябва да намерим друг финансов лост, за да гарантираме набирането на средства за пенсии. В противен случай това ще се отрази на други социални сфери, образованието и прочее. За това трябва всички да проявим здрав разум и мислейки за солидарността между поколенията, да не оказваме, да не подлагаме на твърде голям натиск младите поколения, които трябва да издържат много по- многобройна група възрастни, които, слава Богу, живеят по-дълго, но не може младите да плащат за тази разширена, умножена група. Трябва да бъдат намерени други средства за финансиране на пенсиите, но тези средства не са неизчерпаеми. Пенсионните фондове могат, трябва да се захранват непрекъснато. Да, трябва да има солидарност между поколенията, но не може по такъв начин да оказваме едностранно натиск. Държете женки трябва да обмислят много внимателно възможността за допълнителни пенсии и мисля, че е хубаво различните поколения да обмислят това подкрепата за първия стълб. Благодарна съм за това. Мога да подкрепя измененията за, относно информацията за пенсиите, а по, за втория а, стълб а, се, до, когато се говори за втори стълб, се добавя думата а, задължително. Не мисля, че е задължително да има втори стълб, трябва задължително да има участие, защото в противен случай няма да има реална солидарност. Задължение за участие в втория стълб, да, без задължително да има втори стълб. Някои колеги казаха, че а, а, няма да, да има задължение за втори стълб, но ако има втори стълб, задължение за участие в него. Някои колеги твърдят, че а, голям брой. А, че има огромен брой малки и средни предприятия, които не би трябвало да бъдат длъжни да създават някаква своя система за заплащане на пенсии, но а, те, малките средни предприятия са много изобретателни. Вече мога да ви цитирам много добри примери. Не съм съгласна с изменения 140, 141, 145 за премахване на втория стълб или за отслабване, както и с отслабването на ролята на социалните партньори. За да запазим солидарността, може тази солидарност да бъде записана, се каже, не, да се спомнят не само социалните партньори, а и различните поколения. 253-254 също са проблематични за мене правила, повече правила за защита на пенсионните фондове. Фредерик, твоето изменение за кредити. Да, това е една възможност хора, които да получават пенсия care, когато са се грижили за някого. А за мобилните, за мобилността на работниците, в момента съвета подготвя обща позиция по по който и аз имам доклад. ако имате права на пенсия в друг пенсионен фонд, те би трябвало да могат да се прехвърлят. А на колегите от групата на зелените ако прехвърлянето на права не се успорва, всъщност става въпрос да се гарантират правата, а не правата на прехвърляне. има трябва да има минимални изисквания за придобиване на а, пенсия. Ти отхвърляш този текст. Ако да кажем се реши, че от 21 годишна 21 годишна възраст всеки започва да си внася за пенсия. Независимо къде работи, т.е. всеки има право да внася за пенсия, но ако се формулира по този начин, ще настъпи хаос, защото ако човек сменя работата си, ще се получи голяма административна бъркотия – затова смятам, че за придобиването на такива права трябва, трябва все пак да се предвиди някакъв период, някакъв срок. Пет години, или както е в някои държави членки. Така или иначе трябва да има период, за да се гарантира и мобилността на работниците. Това е, госпожо председател. И сега ще се опитам да подготвя компромисни текстове, в които да включа някои от измененията. Ще съгласувам позицията, но има толкова спорни проблеми, там, където е, предложенията противоречат на моите идеи, няма да мога да ги приема, но там, където има добри идеи, ще се опитам да ги включа по един или друг начин. А, другата сряда имаме съседание с докладчиците в Сянка и а, ще Моя къщелник ще получи диплома, ще се дипломира, така че ще трябва малко да си из... изместя участието си в заседанието, за да присъствам на церемонията. Така че ви благодаря за дискусията, за предложенията. Пенсиите са изключително важни за качеството на живота на всеки индивид. В момента една пета от населението в Европейския съюз са над 50 години. Крайно време е да се действа. Трябва хората да имат възможност да живеят дълго, щастливи, здрави и за тази цел трябва да имат и прилични доходи. You Благодаря за вашия принос. А сега давам думата на докладчиците в сянка. Седем души са се записали за изказвания, но в 11.30 трябва да започнем с изслушването. Така че е, ви моля не повече от две минути всеки. Господин Дадин. Мерси, мадам ла Благодаря, господин Госпожо председател, както каза докладчик, много изменения са били внесени и аз вносих много всичко това, е обаче в конструктивен дух, нали, госпожо докладчик. Много от измененията касаят е, въпроси от ключово значение. Госпожа докладчик е, го посочи. Първо, е, смесването на е, стълбовете и второ, е, възрастта за пенсиониране. Да, това са два проблема, по които трудно ще постигнем консенсус. Аз многократно съм изразявал становището си по тези два въпроса. Убеден съм, че трябва да има един основен първи стълб, който обаче трябва да бъде, колкото се може по-стабилен, разбира се, той не може да бъде изцяло. Ам само а, е, и единствено да се разчита на него, но той трябва да бъде основен. Става дума за стълба, който ще предостави основната пенсия, не става дума за минимална пенсия. Сега, колкото до финансирането, то, то тук е важно и мисля, че всички сме съгласни, всички това, че е важно да има пълна заетост. Колкото повече заети хора, толкова повече е, има кой да плаща за пенсиите. Смятаме, нашата група смята, че този първи стълб трябва да бъде подкрепен и допълнен от един втори стълб, който трябва да се управлява взаимно от а, социалните партньори и който а, да включва и работодателите и най-вече да а, уточнява отговорността на работодателите. Разбира се, ние всички така се влияем от а, системите, които се прилагат в отделните наши страни. Но мисля, че трябва наистина да вземем, да вземем примери, да, да стъпим на най-добрите практики в а, Европа. А, а не да транспонираме системата на една държава, макар и тя да е, може да е добра. А, сега, вие споменахте Холандия, може би системата е перфектна за Холандия, но не би могла да бъде приложена пар... навсякъде. И второ, става дума за възрастта а, за пенсиониране. Ви отдавна при... прехвърлихте двете минути, които ви бяха отпуснати, казва председателката. Колкото до за възрастта за пенсиониране, първо трябва да се отчита ефективната възраст, а не трябва да се фиксира една възраст, трябва да се отчитат годините трудов стаж, годините в които са изплащани отчисления за пенсия и така нататък. Благодаря, казва председателката и дава думата на следващия оратор доста изменения. Inrichting veel meer op de lijn zit. Разбира се, има различни системи в различните държави членки. Необходимо е да имаме, освен първия стълб и втори и трети стълб, за да може да се гарантира устойчивост на пенсионите на пенсиите и на пенсионния режим. Първия стълб няма да бъде достатъчен. Вижте, вижте, прочетете как са се развили пенсионните режими в Европа, в останалия свят в продължение на годините. Смятам наистина, че трябва да е, проучим различните модели, да не забравяме, че основното ще бъде солидарността между поколенията. Тоест, е, ако ние не направим днес една структурна реформа, е, нашите деца, бъдещите данекоплаци ще е, платят цената на нашето безделие. Е, с цялата система същевременно трябва да е ясна, прозрачна, да се види каква, какъв е дела на отчисленията, по какъв а, начин трябва да се учитат и така нататък. Мисля, че трябва да почерпиме опит от скандинавските страни, които ем, дават добър пример в тази област и същевременно да бъдем достатъчно гъвкави за включването на а, един стълб, свързани с застраховките, които също да бъдат част от цялостната система. Колкото до пенсионната възраст, реалната възраст и задължителната юридически възраст трябва да бъдат а, а, съчетани, т.е. трябва да се увеличи пенсионната възраст. Не може човек да се пенсионира на 60 и да живее до 85 години. Просто много скъпо струва това. Ja, Frau Vorsitzende, recht herzlichen Dank. Ich will es kurz machen in Anbetracht der Zeit. Благодаря. Съвсем кратко, като си ме против, че нямаме време. Сигурно няма да се изненадате, ако чуете моето мнение, че не съм съгласна с основната тенденция на доклада. Първо, демографското бреме. Социалните економисти и демографи са направили своите изчисления, че този проблем ще има по-голямо отражение в бъдеще. В момента около 10% отиват за пенсии, но този процент ще се повиши. Е, растеж в най- е, тежкия случай, какво ще се случи до 2020 е, година, колко ще нарасне економиката? 20% ще можем ли да финансираме пенсиите от е, средствата, които имаме? Е, трябва да се разгледат и производителните сили. Нека да помислим примерно за вариант родителите да финансират пенсии също. Говорим за грижи за възрастните хора, които излизат от трудовия пазар. Смятам, че разпределението на средства трябва да бъде много стабилно. Трябва да се огледа какво правят съответните системи за грижи за по-възрастните. Според нас политиката на економии води до това, че ще се снижат договорите, ще се увеличи бедността. Има доста експерти, които потвърждават това. Така че целта е да има по-голям ръст на заетостта. И то добра заетост, да не се живее в бедност и да има човек економическа независимост. Трябва да работим също и за жизнените стандарти, в които пенсиите се включват – трябва да се решат и проблемите с финансовите пазари, е, с което ще се подкрепи и първият стълб. Тоест, необходимо ни е устойчиво развитие, за да постигнем един устойчив модел. Благодаря, госпожа Бастос и след това господин Дебекер. Благодаря. Ще съм на кратко ще говоря. Искам да по... поздравя нашите колеги. Аз работих в комисията по жените по този доклад. Е, също много отблизо следих позицията на докладчика. Имам две основни предложения. Първо, застаряването на населението, което поставя под е, въпрос е, пенсиите във всички страни, особено в тези, които преминават през економически, социални и финансови кризи, като Гърция, Испания и Португалия. Затова смятам, че трябва да има възможност да се въведе е, един тип е, кредит е, за лицата, за зависимите лица, т.е. хората, които се грижат за тях, да могат посредством тези средства да допринасят за своята пенсия. Съгласна съм на докладчика. По основните горещи теми, като например свързването на пенсионната възраст с продължителността на живота. също и съчетаването на професионалния живот с семейния живот и възможността да се удължава максимално професионалния живот. Искам да подчертая още нещо, което подчертава и докладчика, а именно уеднаквяването на а, пенсионната възраст между мъжете и жените, така че те да могат да участват до последно на трудовия пазар и да имат възможност да увеличават пенсиите си. До допълнителните пенсии, разбира се, спестяванията дават възможност да се подобрат доходите и социалните партньори е, в страните членки имат много сериозна роля за поясняване на разпоредбите. А мисля, че е, тази тема е въпрос на политическа чест. Чухте списъка на изказващите се, господин Дебекер. Благодаря. В момента пред нас се поставя един доклад, който засяга не само една трета от европейското население, но засяга и останалите две трети, които в един бъдещ момент също ще излязат в пенсия. Тоест, нашата отговорност е пред всички европейци, мъже и жени а сега се оказва, че дори в тази комисия нямаме време да обсъдим тези въпроси. Бих искал да предложа промяна в графика. Нека да направим един реален дебат. Просто е, за мен е, въпрос е да има политически марш е, за маневри на европейско ниво – и ние всички трябва да работим за подсилване на първия стълб на пенсиите. И също така трябва да търсим достатъчно солиден втори стълб. И тук тези две неща не си противоречат. Трябва да разгърнем всичките си политически сили и да настояваме, че е, трябва да има минимална сигурност за пенсиите, да има гаранция за нормални стандарти на живот, нормален живот, т.е. хората да имат средствата, които са им необходими в, е, на по-напредна възраст. И именно по тези въпроси трябва да се съсредоточим. Затова настоявам, моля да имаме възможност да направим дебат по тази тема тук в комисията. Господин Ори. Благодаря ви. В 27-те държави членки има различни системи с различни традиции и мисля, че определянето на пенсиите е национално правомощие. така че не е очудващо, че не само между, но и вътре в политическите групи има различия и дискусия. Ние дори имаме спорове по нашите собствени изменения. Рия каза, че кризата е очертала уязвимостта на пенсиите. Съгласна съм за стълбовете също. Първия стълб достойни, прилични пенсии. Втори стълб задължително участие на ръководство от, соци... от социалните партньори и трето индивидуален стълб. Не съм съгласен обаче с модела, предложен от РИА за цел, цялата територия на Европейския съюз, защото по дефиниция този модел игнорира съществуващи в някои държави член, членки проблем от времето на Бисмарк, Бисмарк т.е. пенсия, която се актуализира в зависимост от доходите и заплатите. Така че не съм съгласен този втори стълб да е задължително, защото има разлики в държавите, които имат бисмакова система и другите държави. Така се пренебрегва е, спецификата на бисмарковата система. Минута и 47 секунди, госпожо председател. Имам още малко. Е, за това предложих изменение. Подкрепям утвържаването на втория стълб, но съм против задължителния му характер. Благодаря. Благодаря. Томас Ман, докладчик за Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря. Казаното от колегата Бекер е много важно. Трябва повече време за да обмислим една тема, която засяга абсолютно всички, не само възрастните, но и младите а, трябва да предвидим гаранции за тях и може би да си оставим малко повече време за дискусия. А, не само, да доставяме не, това не само на Рия с докладчиците в Сянка. Аз имам общи правомощия с Комисията по економически и е, парични въпроси. Вчера имаше заседание на докладчиците в Сянка. В вторник ще има вод в Комисията по економически въпроси и искам да ви кажа, че от... отхвърляме някои текстове. И както каза Ханс Бекер, всеки е, стълб има право да съществува. Съгласен съм с Рия, че трябва да се укрепят и двата стълба в държавите Шенки има различен опит, различна традиция, различни пенсионни системи. Ние приемаме социалните партньори да участват. Важно е също всички поколения да а, кажат своето мнение защото пенсиите не засягат само една възрастова група. Може би в ущърп на някои други теми трябва да отделим време за тази, защото този документ ще има огромно значение и е много важно да, го разглед, да разгледаме е, този въпрос много по-задълбочен. Госпожа Макинтайр. Благодаря съвсем накратко. Много е важен доклада, също моето мнение съвпада с това на колегите и затова смятам, че трябва да имаме повече време за дискусии. Подала съм доста изменения и не смятам, че трябва да имаме подход да налагаме един кълъп за всички. Има много, много големи разлики между страните членки. Някои страни членки вече имат много сериозни програми за реформи. И аз не, счат, не считам, че трябва да създаваме неочаквани отрицателни последици за вече съществуващите системи. Смятам, че има противоречия с идеята за това професионалните пенсии в кой стълб принадлежат втори или трети според мен трябва да са в трети, за да може да бъдат прехвърляеми. Но мисля, че има още много какво да се дискутира. Рапортрис, ще ви Госпожо докладчик, ще ви дам думата. Но вие говорихте 15 минути в, в началото, така че бъдете много кратка. Благодаря, госпожо председател. Искам само една а, забележка по първия стълб. Виждам, че всички отдават огромно значение на този първи стълб. Да, и аз също. Но в момент на економическа криза обикновено първо, първо, е, първия пострадал е, е пенсионния режим. Така че Защо а, няма защита на пенсионния режим? Защото няма средства в бюджета. Така че, ако искаме наистина да има солидарност между поколенията, трябва да започнем от самото начало да спестяваме за пенсиите си, за да не е, прехвърляме тази тежест на следващото поколение и за да не бъде просто тежестта непосилна за, за младите. Вярно е, че е, стандартите на живот, стандарта на живот се повишава, но не и пенсиите. И това бе подчертано от много колеги, защото просто е невъзможно от подобно нещо да стане предвид средствата и бюджета, с които разполагаме. Така че е утопия да се мисли, че нещата могат да се решат само с един стълб. Аз не налагам своето мнение, но смятам, че трябва да помислите по него, да, пом... да... да помислиме за втори стълб, докато третия стълб е индивидуален там. Става дума за хората, които биха могли да спестяват, защото имат добри заплати и биха могли да изплащат, да, си, е, да се застраховат по този начин и така нататък. Но не това е основното в моето предложение. Е, трябва ни време за да разгледаме този текст, но аз мисля, че същевременно парламента трябва да поеме своята отговорност. Разглеждаме го от година. Господин Томас Ман иска още време за разглеждането на този документ. Е, но в крайна сметка мисля, че достатъчно време беше отпуснато и на е, Комисията по економически и парични въпроси. Така че смятам, че трябва да обсъдиме и да гласуваме компромисните изменения на 20 марта. Ако тогава се окаже невъзможно, тогава ще помислиме. Така, по точка 15, за, съжал... за, съжаля... за съжаление не можем да обсъдиме тази точка. Ще го обсъдиме след обед. Ще обсъдим тази точка след обед, след из... изслушването. Сега минаваме към точка 17. Благодаря на експертите са, че тук сред нас. Те присъстваха на края на този дебат, който е от огромно значение, който всъщност има значение и за трансграничното, трансграничния диалог. А, това из, изслушване е продължение на инициативния доклад на Томас Хендъл, относно колективното трансгранично договаряне и транснационалния социален диалог. А преди да дам думата на четиримата експерти, ще дам с няколко минути думата на докладчика, който ще, е, ще направи увод ще, ще каже няколко уводни думи по доклада си и който ще е, каже на експертите къде да поставят акцента. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда наистина много, много кратък. Е, нищо, че сбъркахте името. А, сега. Е, Темата, която ще обсъдим по време на това публично изслушване е една от ключовите и може би най-сложната, свързана с трудовите условия, но ние не тръгваме от нула. Доклади бяха изработени през 2006 и 2008 година. Тези два доклада бяха посветени на тази тема. Междувременно отбелязахме значителен напредък, особено в областта на социалния е, диалог. Трябва също така обаче да, да отчетеме и новите проблеми, с които се сблъскваме. Е, работническите комитети е,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 те, както казах, техната бройка се увеличи. Аз бих искал да спомена няко... да, спом... да, да спомена някои мерки, свързани с коман... командироването на работниците в други страни и, и наблягането на социалните аспекти, спазването на, на социалните аспекти бих искал нашите експерти да наблегнат на преимущества, проблеми а, и и евентуално подписване на ам, многостранни споразумения за осигуряване на тези условия. Обръщам се към нашите оратори, като ги приканвам да направят един синтез. Вярно е, че трудовите условия са различни в различните държави и членки и е, можем ли да постигнем едно общо единно споразумение предвид е, различията в трудовите условия в отделните държави? а, как а, да работиме за подобряването на тези условия, а не за понижаване на критериите. Откакто съществуват европейски работнически комитети, а, нещата върват, са, са по-добри, но също но работодателите продължават да се опитват да заобикарят и да търсят вратички. Благодаря, казва председателката на експертите. И, и първо давам думата на господин Хорн, който е, е ръководител на местна организация на ИГ Метал и в Инглштад.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 в опита, който е натрупан в трансграничния социален диалог и споразумения. Когато човек пътува в гранични райони, вижда колко е сходна архитектурата в тези е, е, региони, дори в производствените мощности са подобни, организацията на труда от двете страни на границата е много сходна. Използват си е, еднакви процедури за е, еднакви механизми за регулиране на труда. А, по принцип, културата, всяко предприятие зависи от предприятието майка и филиалите във всяка страна се управляват от ръководители, изпратени от предприятието майка, което еднаквява процедурите. Но трябва да се види как това се отразява върху представителството на работниците тъй като традициите в различните държави членки са различни. И мога да дам един пример от ежедневния ми живот. Аз представлявам 44 000 членове на ИГ Метал, Ауди АГ, където има 33, 30 хиляди и 23 в ИГ Метал. За нас е много важно да организираме трансгранични преговори. В Унгария Ауди в момента строи завод за производството на, за сега само на двигатели и по-къс, на по-късен етап на цели автомобили. А, така ще бъдат разкрити повече работни места, работниците приемат този факт, но в момента се водят преговори цялото производство на Ауди да се прехвърли в Унгария. Ще трябва да им как конкретно ще стане това но с оглед на съществуващата структура и процедури в Германия, вероятно те ще бъдат пряко транспонирани в Унгария. Целта на Ауди е заводът в Унгария, подобно на всички други заводи в Европа, да даде своя принос но всички етапи да се решават от централното ръководство, за да може да всичко да стане при най-изгодни условия. Това ще стане през 2014 година. Разбираемо е предприятието да желая да използва максимално своите резерви за производителност, да иска всичко да мине при най-изгодни условия. Но, а, въпреки еднаквите процедури, да, предприятията са изправени пред различното социално законодателство и изисквания за условия на труд в различните държави, приемащите държави. И това въжи не само за основния производител, а и за всички подизпълнители. Така че знаете, че в автомобилната индустрия 80% от а, а, поръчките се изпълняват от подизпълнители – и под, подобна практика имат и други големи фирми. Bosch, Siemens, Continental и други. Освен това, някои предприятия предлагат и услуги, организирани в, по същия принцип и понякога липсват а, трансгранични споразумения и мултинационалните компании могат да се опитат по този начин да извлекат ползи на гърба на работниците, налагайки по-дълго работно време, по-низки заплати използвайки нетрайни, кратки усрочни трудови договори, нарушавайки нормите на а, хигиена на труда <clears throat> или здравните норми. И а, И обикновено нещата върват по една спирала, по, навсякъде се занижават изискванията, това става като верижна реакция и за това трябва да има трансгранични преговори, които да се поставят в правилната правна рамка, за да може всички синдикални организации да се позовават на тях. <clears throat> А, ако се позоваваме само на правото на информиране или на консултация, това не е достатъчно. Трябва да се предоставят много повече възможности на работниците. синдикатите играят важна роля във всяка демократична а, държава, особено при определянето на заплатите. Такива организации има във всички европейски страни. Те взимат демократични решения и дават възможност за участие на всички работници. Но а, трябва а, синдикатите също да уеднакват а, действията си, след като предприятията действат по един и същи начин. А, има различни традиции в синдикалното движение, това е част от спецификата на Европа. Разбира се, трябва да се отчетат различните традиции, но трябва да има и рамка, която да даде правна сигурност при, при прехвърляне, транспониране на споразуменията. Едни равноправни преговори а, трябва да позволят да се гарантира честна конкуренция за по- най- възможно най-добро качество и най-добри условия на труд. Това ще засили конкурентноспособността на предприятията в европейското економическо пространство и на световния пазар. Сега давам думата на господин Рикардо Родригес, той е от Испания член на Асоциацията на работещите. Надявам се, че правилно превеждам името на вашата асоциация. Благодаря, госпожо председател. Така, казахте, че трябва да говоря високо и малко. Така, ми, наистина не разполагам в това време, така че няма да имам време да говоря много. Така, това изслушване има за цел да подпомогне до вашият докладчик. Ще се спра на четири точки. Първо. Въпросът е, е дали да се създаде европейска рамка за трудовите взаимоотношения. Мисля, че от създаването на Европейския съюз, от създаването на и приемането на АКИ коминотер, общ, общностното законодателство в много път е извървян в областта на трудовото право и има признати оператори или действащи лица на всички равнища. Съществува диалог в подрасли на общо европейско равнище, междуинституционен диалог, има различни споразумения, на също определящи взаимоотношения на различни нива. Тоест, имаме една система, но липсват два основни фактора. Първо, споразуменията да бъдат обвързващи, задължителни за всички, защото, както каза колегата, условията са различни в различните страни и второ, да има съпоставимост или еквивалентност. Защото когато има споразумение, има и конфликти, за това трябва да съществува и едно е, европейско пространство за решаване на е, транснационалните и трансгранични спорове. Не става дума за е, съдебно пространство, става дума за едно извънсъдебно пространство, пространство, по-скоро превентивно пространство, което да благоприятства, да благоприятства решението на споровете. Какво означава транснационален социален диалог? Нека да обясна моята гледна точка. Транснационално може да бъде в смисъла на многонационално, на международно или на наднационално. Според мен е по-скоро транснационално е когато става, става дума за колективно договаряне или разрешаване на спорове, извън съдебно решаване на спорове, при което се спазват един набор от минимални критерии. И в тези спорове или договаряне участват повече от е, две държави членки. Или или предприятие или група предприятия от Европейския съюз – или дори когато а, взаимоотношенията са между две предприя... национални предприятия, които обаче имат а, дейност, която а, въвлича и друга страна. Така, това може да бъдат основните компоненти в тази рамка. Има, разбира се, и други аспекти, може да има транснационално договаряне на регионално равнище. И защо, защо е необходима трансгранична или транснационална рамка за, за управление на трудовите условия? социалния от, ди, отраслов е, диалог има последици на равнище цяла държава членка. но не винаги, въпреки а, е, задължителния си характер, то се прилага на общонационално равнище. Така че подобна рамка ще, ще позволи и ще улесни функционирането на вътрешния пазар, като създава а, баланс и избягва известни дисбаланси, така както каза моя колега По този начин ще могат да бъдат предотвратени трудови конфликти, трансгранични трудови конфликти, ще се спести време, ще се пестят средства, ще се ем, избегне явяването пред съдебни власти. Вярно, че трансграничните споразумения, трудови споразумения не са много характерни или не са много разпространени. Но въпреки всичко, дори малкото, които съществуват, вече дават а, резултати. Това е просто едно, а, така, едно начало на а, а, транснационално договаряне. А, какво може да включва тази системата? Мисля, че сега аз не, няма да говоря за отрасли, аз по-скоро ще спра на равнище предприятие. Четири са, според мен, основните компоненти, които трябва да се вземат предвид при трансграничното договаряне кой, а, е, кой ще преговаря и кой ще подписва. Това е един а, е, проблем, с който сме се сблъсквали многократно. Знаете, че на транснационално равнище има различни участващи заинтересовани страни работнически комитети, европейски работнически комитети, асоциации на предприемачи, федерации на а, а, предприятия и, конфедера... и синдикални конфедерации, които също подписват а, трансгранични споразумения. заключение, госпожо председател, бих искал да добавя и взаимоотношенията с, в а, в, а, от, с отрасловите организации. Сега ще бъда много кратък в заключение. Социалните партньори трябва да предвидят всички а, мерки, но като стъпат на общоевропейски стандарти, защото колкото по-общоевропейски са стандартите, толкова по-малко проблеми ще има при прилагането. И още едно заключение. Смятам, че а може също така да, да се обсъдат и някои решения на съда върху трудовото право, но това ще бъде обект на друга дискусия. А сега господин Мюлла, директор за социална политика, социална отговорност в Асоциацията на а, химическите предприятия в Германия. Имате 7 минути на разположение. Благодаря. Благодаря за възможността да говоря пред вас, за да представя а, своята позиция. Мисля, че е отлична идея да се срещнем тук като представители на социалните партньори и да представим различните си позиции. Ако мога да направя два предварителни коментара. Първо, аз съм представител на един бранш, именно химическата индустрия в Германия. Ние наемаме много високо квалифицирани работници, много е, знания изисква нашата професия. В Германия съм сигурен, че и във всички други страни нашите служители са относително добре платени, плащат си данъците, социалните осигуровки и в нашите компании няма недобри или нестабилни работни условия. Нашата система в Германия на индустриални отношения и е, системата на колективно договаряне в Унгария дава добри резултати. Е, и двете страни са действали много отговорно в последните десетилетия и осигуряват голямо, високо ниво на конкурентна способност и добри работни условия. Е, доста успешно работиме и по европейския диалог, включително и на европейско ниво. И втората ми бележка е, когато става дума за трансграничния социалния диалог или европейските работнически съвети, транс трансграничното клинично е, договаряне, трябва да е ясно, че има различни нива на действия, различни инструменти и различни участващи лица. Говорещите преди мен казаха това. Естествено, има разлики, нюанси, които са много съществени. И не е необходимо просто да произнасяме красиви фрази по тази тема. Съгласен съм докладчика, че темата е много сложна и не бива да забравяме всъщност именно това. А, защо а, се сблъскваме с подобни предизвикателства? Коментира се тук и това. Е, става дума тук за различни национални системи в различни страни. И разликите в тези системи може да съжаляваме за тях. Примерно бихме считали, че е добре да има някакво ниво на хармонизация. Но от друга страна това е разнообразие. Това е положението в Европа. Не, не е резултат от злодожелателство на работодателите, например. Просто различни политически решения са били вземани в различните страни в последните десетилетия. Оттам идват и разликите. И е, доколкото европейците продължават да бъдат представени от нациите, от институциите си, ние е, все още нямаме напълно хармонизирана система на е, производствени взаимоотношения. Тази система ще си остане. Ако ще работим в посока на хармонизация, трябва да имаме европейска визия. Т.е. да знаем какво имаме предвид под нова система на индустриални е, отношения в Европа като цяло. За момента моделите са много различни, както казах. Аз лично съм за това да има европейски социален диалог. Аз лично активно съм участвам в него, в моята област. Имам дълъг опит, познавам и опита на страните членки и а, моят опит ми казва, че не смятам, че е необходимо да има хармонизация. По-скоро трябва да има едно общо разбиране на процеса. А процесът на отближаване може да е дълъг и труден, но хората трябва да решат какво ниво на хармонизация всъщност искат. Так, както казах, можем да правим декларации и те да звучат добре, но те не отразяват сложността на положението. Най-важното ниво на действие по, това, по отношение на колективното договаряне е да се действа на национално ниво в съответствие с националното законодателство. Там е, има правно задължителни споразумения за, условните, за основните работни условия, като работно време, заплащане, и е, други подобни елементи. Само на национално ниво може да се сключват тези споразумения и ако направим голяма промяна, би следвало да сложим край на подобен режим. Не съм сигурен, че ще има възможност да има колективно договаряне на европейско ниво в много голям мащаб, поне средносрочно. А що се отнася до е, темите днес за процеса за информация и консултация е, за европейските работнически съвети, твърди се, че е, работодателите са били против това. Не смятам, че е така. Във всички случаи сигурно някъде има недобри примери, но това не е основната картина. Ние имаме начин да, да обменяме, да осъществяваме обмен. Също се твърди, че е, компаниите, доколкото могат, е, се стараят да избягват е, постигането на минимални стандарти, но това не е така. В голяма част от случаите те съобразяват с минималните стандарти, наложени на европейско ниво, а понякога дори ги надхвърлят. Разбира се, има компании, които не го правят и тогава трябва да се поемат, вземат съответните мерки. Необходимо е да има социален диалог и по-добър отношение между социалните партньори. За... А що се отнася до стандартите и регулацията, трябва да съществува доверие, да има положително отношение към е, отсрещния. И е, социалните партньори трябва да бъдат убедени, че този процес е, има своите положителни страни. Смятам, че законодателството на европейско ниво е достатъчно и според мен просто в момента имаме нужда от по-конструктивен диалог и няколко е, подробности за така наречените транснационални споразумения е, между, в рамките на компанията. Те в момента е, се съществуват на много малко ниво, е, не са масови и нямат, е, не се определят от е, закон. Мисля, че по-малко от един процент от фирмите в Европа са решили да подписват този тип транснационални споразумения. В нашата страна сме доволни от режима, който съществува и а, е, доколкото компаниите в момента направят това, не е ясно дали и в бъдеще ще искат да го правят. Няма да повтарям, но все пак не бива да забравяме, че националните инду... Е, индустриални отношения са различни и би трябвало да се работи в рамката на това разнообразие. Освен това, трябва да имаме ясен мандат за преговаряне за, за условията на подобни споразумения, но не смятам, че може да се постигне единност на европейско ниво. Тоест, ние трябва да правим разлика между дългосрочната визия и положението, което се намираме в момента. И по отношение на дългосрочната ни визия трябва да търсим отражение на целите или стремежите на гражданите в Европа. Това трябва да е нашата цел. И не само да отправяме симпатични приятелски декларации, а да ги дискутираме открито. Не смятам, че трябва да има европейска политика за транснационални корпоративни споразумения или друга е, законова рамка за колективно договаряне на европейско ниво. Европейските разпоредби за европейските работнически съвети са напълно достатъчни. Добре, ще дискутираме темата след това, а сега давам думата на последния е, поканен от нас гост, Стефан Колиньон, е, професор е, по политическа економика в е, колежа Санта Ана в Пиза. Освен това, преподавател в London School of Economics. Имате думата за 7 минути. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Много неща можете да кажем за няколко минути, но не можем да докажем много неща. Затова съм написал една доста по-пространна статия, която е във вашите папки и вие можете да я консултирате. Второ, аз не представям лобисти или организация на производители, а академичните среди. И затова искам да погледна нещата от друга страна, а именно от гледна точка на крайния резултат, т.е. какви ще са последиците от преговорите за заплащане върху дисбаланса от макроекономическа гледна точка в Европа, а също и процеса на пригаждане към тези проблеми в момента. Преговорите за установяване на заплащането е основен момент в е, тази тема, защото те осигуряват е, конкурентни предимства за определен регион и привличат също и инвестиции. Те са основен стимул за инвестиции единичната цена на труда се им отбелязва много големи разлики от 2008 година насам. Има съответни проучвания в този въпрос. И от 2008 насам е, поне в е, страните, където има дълбока криза в Южна Европа, тенденцията върви към спадане на е, разликите и на надниците. Какви са причините за това? Разбира се, главно процеса на договаряне и много по-важен в този случай е размера на номиналната надница, а не на производителността. Този размер пада в Ирландия и в Гърция. В Германия се вдига над средното за Европа. Какво причинява това, тази промяна на поведението при преговора за заплащането? А, отговора е долната част на кривата на Филипс, т.е. че до 2008 година увеличаването на надниците не отразява движението на безработицата или, или заедостта и производителността на труда. Но от 2008 се наблюдава, че намаляването на заедостта, т.е. безработицата, се отразява много значително на определенето на размера на надниците. Тоест, действа чисто пазарен механизъм. Няма координация, няма политически механизъм. Една, едно странично явление, което е интересно и е, не е интуитивно очаквано, е, че е, печалбите в еврозоната и в Европа като цяло са паднали, независимо от е, процеса на намаляване на надниците. Маржа на печалбите се е свил. Е, това е, означава освен това, че реалните надници са се увеличили по-малко, отколкото се увеличила производителността. Тук се поставя и въпроса за възвръщаемостта на капитала. Трябва да помислим, да разгледаме в такъв смисъл и продуктивността на капитала. И в такъв смисъл откриваме, че е, възвръщаемостта му се подобрява в Испания, е, Ирландия и Португалия, а в Холандия, Финландия и Франция става по-лош и е, с мал... остава с малки вариации в Германия, Гърция и Италия. Това е, е резултат от процеса на определяне на надниците на национално ниво, е, т.е. основния компонент от е, процеса на преговаряне. От е, гледна точка на е, приспособяването на отделните отрасли има една публикувана статия, където се казва, че процеса на договаряне на заплащане в двете крайности, крайно централизирано и крайно децентрализирано, е оптимален от макроекономическа гледна точка, но в, посредата всъщност е, е проблематичен така че европейската рамка всъщност се оказва точно тази ситуация по средата и е, като последица изкривяванията, които отбелязахме преди 2008 и които си е, продължават, всъщност се увеличават. От тук следва необходимостта да се следват е, три канала за е, приспособяване, е, да се работи за е, заплащането, за печалбите или за цените. В е, отраслите, където е, не се осъществява търговия, трябва да се разгледа кои са каналите, които могат да донесат е, пригаждане. Тоест, отраслите, които не са свързани с глобализацията и с европейския общ пазар, като че ли страдат. От друга страна, секторите, където има по-низко увеличаване на производителността, а пак са, не са свързани с търговията, там а, компаниите по-малко се оплакват, че им намаляват печалбите. Но във всички случаи в политическата област това поражда евроскептицизъм ляв, ако се окаже натиск върху заплатите и десен, ако натиск е върху печалбите. Също се наблюдава и така наречения ефект на Самилсън, ако ще се наложи да се прави корекция на цените. Този последния ефект е най-доминиращ в еврозоната Франция, Ирландия, са намалили заплащане. Е, е, се вижда това. Е, Италия и Ирландия са намалили заплащане. В Испания до по-малата степен. Също така и доста малко в Обединеното кралство. В Италия се повеличават и Гърция печалбите. В Испания те остават постоянни а в Обединеното кралство по време на кризата печалбите падат. Какво означава това? Че е необходимо да се има по-силна координация между отделните отрасли и да се търсят водещите примери в преговорите за определяне на заплащането. Преди е, кризата в, се, в Северна Европа има по-низко повишаване на надниците, докато в Западна Европа надниците растат повече преди Кримата. Какви са режимите за преговаряне? Транснационалните преговори, тук говориха колегите преди мен, не са достатъчни, за да се постигне координиране на заплащането в духа на общата економическа област. Освен това, когато има да, обща валута, трябва да се отчита производителността на труда, производителността е, на капитала и ефекта на разпределението между труда и капитала, а и между отделните региони, страни и е, отрасли. Тоест, трябва да се разгледат е, вътрешно отрасловите и между отрасловите възможности за координация. Освен това, макроекономическия диалог, който се създаде от 1999 година, не донесе резултати. Виждаме какви дисбаланси има. А, а причините са, а, че има а, разстояние между министрите на финансите и социалните партньори. Смятам, че в това отношение трябва да се работи е, е, повече. Номиналното заплащане е, се увеличава, но то трябва да се увеличава с темпа на увеличаване на производителността не смятам, че съответните мерки са достатъчни, за да предотвратят дисбаланса и да се даде възможност и капитала да бъде продуктивен. Председателката. Благодаря, Благодаря много. Имаме общо 12 минути. Мой ред е Répondre, donc je vais, je suis confuse, limiter les temps d'intervention. А, а, моля ви, тъй като преводачите имат ограничено време да останат с вас, ви моля да свежат изказванията си до две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за а, това, че организирахте това изслушване. А, по време на настоящата криза а, си даваме сметка, че три основни неща бележат социалния диалог. Първо, потребността да се изгради една социална Европа и да се гарантира социалното сближаване на 28-те държави членки е един изключително труден и сложен проблем. Второ, развиване, разширяване на заетостта това е, е наша основна цел. Не само увеличаване на броя на работните места, а и приспособяване към новите потребности. И трябва всички да се мобилизираме за нейното постигане. И трето, запазване и увеличаване на конкурентноспособността на европейските предприятия. За да се постигнат тези цели, социално сближаване, заетост и способност, трябва да се мобилизираме всички. Благодаря, Оле Кристенсен. Det er også lidt sjovt at høre, at hvis man ser på arbejdstagernes... Благодаря. От гледна точка на работниците трябва да има правила за провеждане на социален диалог. Работодателите внимават какви са условия. Трябва да работят в условия на конкуренция. Всички трябва да имат заето, за да могат да издържат себе си и а, а, своите семейства. А да избират най- страната с най-низки цени. Съгласен съм с господин Хорн, когато едно предприятие произвежда, има някакви производствени методи навсякъде, а, из, Разбирам, че между страните членки може да има конкурентност. Тези страни, които произвеждат в момента, искат да си запазят фирмите, искат да си запазят работната сила, а други страни ги привличат. Така че трябва да търсиме някакво равновесие на европейско ниво. Много е важно това да дискутираме. Благодаря ви. Доклада на Томас Хендел много важен в момента говорим за разширяване на економическия и паричен съюз, но трябва да сложим една социална основа на този съюз, но за момента предстои все още страшно много работа и Разбирам искането да се запази, да се оценят националните традиции, но ако не направим нещо, ще го отнесат всъщност социалните партньори и, и работниците най-вече. Да, това, това са променливи стойности. Доходите, заплатите. Ние трябва да отчитаме макроекономическия контекст и влиянието върху работниците. Аз като председател на Комисията по заедостта и социалните въпроси бях шокирана от два практически случая, които показват условията на трансграничния диалог. Когато говорихме за мобилизиране на средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Ставаше, в единия случай ставаше въпрос за предприятие, произвеждащо компютри в Ирландия, подпомагнато от Европейския съюз и което е, е, изнася е, е, за по част от производството си в Полша. В Ирландия е, е, се, имаше 2000, 2000 работници без нито един синдикат, което показва, по, позволява на мултинационалните компании да се изнасят Ноки, например, от, се прехвърля от, от, първо в Румъния, после в Китай. И трети пример в металургията имаше кръгла маса, организирана от комисар Таяни. Той започва с дискусията, искайки Арселор Митал да престане да закрива за заводи, е, докато не представи план за действие, а отговора на Арселор Митар е комисията трябва да ни помогне да се борим срещу данъчната и измама, измамите с ДДС в Полша. Както виждате, всичко, всичко се мери с двоен аршин и затова бих помолила гостите ни да кажат какво мислят за идеята да се създаде е, трудова инспекция на европейско равнище, така че е, да има по-голяма координация, когато има завод с командировани работници, подлежащи на различни юрисдикции, все пак да се прилага общ подход и е, какви са условията, за да има европейски социален диалог. Това е за сега идея, която трябва да бъде подхранена по някакъв начин. Е, макроекономическия диалог, е, който беше решен от е, декември, за момента не служи за нищо и не подпомага трансграничните преговори. Извинете, че си надвисших времето. Давам думата на докладчика. Ще бъда много кратка. Благодаря на всички експерти за времето, което посветиха на този дебат. Сега разбираме по-добре сложната, сложността на този проблем и получихме и конкретни насоки за работа. В качеството ми на докладчик не смятам, че ще можем и трябва да уеднаквиме социалните норми в Европа. Това би било огромна работа а, и, а пък и на практика невъзможна, а по-скоро да имаме едни мерки за подкрепа на социалния диалог, мерки за разрешаване на споровете, т.е. създаване на една рамка която да включва тези елементи. Ще направим предложение на комисията на основа препоръките на експертите. И когато доклада бъде готов, ще започнем едно усилени преговори и дискусии по създаването на рамката, за ролята на социалните партньори и а, трансграничните взаимоотношения. Сега давам думата на нашите експерти. Джоан Хорн, първо 3 минути. Наистина ще се опитам да бъда много-много кратък. Вие споменахте основните аспекти на проблема. Да, общоевропейската рамка ще спомогне за защита интересите на трудощите се, като се отчитат обаче историческите и традиции и специфики на страните. не, не е обаче възможно да имаме една обща стратегия една общна концепция. Бих искал да можем да имаме една рамка за демократическа Европа. в която всеки да може да се ем, защити, да, да изрази своето, е, своето становище. Също време, обаче немските работници са в конкуренция с италианските, гръцките и други. Това трябва да се превъзмогне за да, а, за да не може, да не, за да не трябва конкуренцията да бъде за сметка на солидарността и да създадеме наистина една Европа, която да е близо до гражданите. Благодаря. А сега обаче ще трябва да минеме на английски.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 От това, което каза докладчикът, т.е. доколко е възможно и удобно да се разработи европейска рамка за колективно договаряне, а също и необходимостта да се е, изяснят някои въпроси, ме карат да коментирам следното. Ние имаме нужда от е, транснационална визия. Не става дума да се хармонизират всички системи за колективно договаряне, които съществуват. Съществуват е, такива транснационални е, споразумения за договаряне, но те не са доминиращи. Например, разходите за пътуване, дневни. Тези неща понякога е необходимо да се е, хармонизират на транснационално ниво, но винаги се отчитат и националните режими. Освен това няма европейска рамка за транснационално колективно договаряне. Определено това не е приоритет за Европейския съюз за момента и ако Утре обаче една френска транснационална компания подпише с европейски профсъюзи, европейски социални партньори, които съществуват, подпише едно споразумение, може да има проблеми. Примерно един френски съдия може да се възпродиви е, да валидира това споразумение и след това вече ще има ред институционални проблеми за прилагане на това споразумение и то именно на международно ниво. Подобни конфликти вече съществуват. Има много проблеми с е, прилагането на, на съществуващата рамка. За това ми се струва, тъй като по силата на член 252 до 255 на Лисабонския договор може да се подкрепя колективното договаряне на транснационално ниво, мисля, че трябва да се мисли е, за някои възможни решения. Аз представям такива в моя доклад. Е, тоест, транснационални решения, които могат да отчитат и националните схеми. То, трябва да напра... намерим много прости формули, които да не са проблематични. Не, не може да започваме да градим една къща от покрива преди да започнем законодателството, нека да формулираме кои са проблемите и как можем да структурираме. Сега вече трябва да преминем на английски, тъй като няма да има превод. Thank you. Uh, I will try to give my answer then in English. I, I think what we've heard in the, in the discussion is very important we really should ensure social dialogue